Евин Инджир за една минута. Госпожо председател, аз съм социал-демократ и съм убедена, че истинските равнопоставени общества, където хората живеят в равенство и благоденствие, се основават на социални права. По-настоящем венецуелското население бяга защото го няма първото, което споменах, или пък второто, или комбинация от двете. Повече от 4 милиона и половина венецуелци напуснаха страната. Броя им се увеличава. Според ВКБ ООН, това в момента е една от най-лошите, най-тежките беженски кризи. Време е народа на Венецуела да получи своите права. Необходимо е да гарантираме демократични избори, социални права, достъп до основни права във всички, за всички в страната. Освен това, трябва да увеличим своята хуманитарна помощ. Благодаря. Благодаря. Сега думата има госпожа Изискун Билбао Барандика за една минута. Благодаря. Международната конференция за солидарност в Брюксел посочи разходите, които означава диктатурата на Мадуро за хората в Венецуела. Много хора напуснаха страната и е, те ще станат дори 6 милиона. Е, повечето от тях бягат в е, съседните страни и те дават много добър пример за прием на тези хора. Но е, има и примери на ксенофобия и по тази причина е важно средствата за жертвите да се преизчисляват е, непрекъснато и да се актуализират. И освен това, трябва да се вземе предвид обхвата на кризата в Венецуела, така както посочи върховният представител, трябва да се намерят повече ангажирани решения, за да се помогне на венецуелците да останат в страната си. Трябва да се снеме политическата блокада, защото когато се премине към свободни избори, е, гражданите ще подкрепят опозицията. Госпожа Кемпа за една минута. Не виждам госпожа Кемпа в залата. Господин Давид Лега за минута. Пан Давид Лега. Пан... Господин Давид Лега. Една минута. За една минута. Right. You, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Борел. Когато говорим за, говорихме за кризата през юли, припомних на парламента, че венецуелският народ е умира от глад в тяхната страна, която преди бе богата. И това е факт. Факт е, че венецуелците биват разстрелвани от силите на президента Мадуро. Все още е факт, че онези, които са успели да напуснат страната, тръгват по опасен път. Често нямат необходимите документи, съответно нямат достъп до основни права. Това ги прави особено уязвими за експлоатация, сексуална, трудова и съответно те също няма достъп до правата си, както и насилие, извинявайте. Мадуро е създал, е, създаде една от най-ужасяващите миграционни кризи. Напълно подкрепям разширяването на всички мерки срещу Мадуро, включително на бан на въоръженията и за онези членове, които продължават да подкрепят Мадуро и продължават да са против нашите действия, за да помогнем на хората в Венецуела. убеден съм, че има специално място в Ада за тях. Благодаря ви много. Давам думата на Никос Андролакис за една минута. 4,5 милиона души бяха принудени да напуснат Венецуела поради кризата, която върлува в страната и съгласно данни на Векабон е възможно до края на 2020 година да достигне 6,5 милиона, т.е. Това е една от най-големите хуманитарни кризи на нашето време. По тази причина не трябва да се налагат санкции, защото по този начин е възможно тази хуманитарна криза да се влуши още повече. Санкции ако бъдат налагани, те трябва да бъдат налагани целенасочено спрямо отделни лица. Европейския парламент трябва да помогне за провеждането на демократични избори и това може да бъде първата стъпка към нормализация. нормализация. Мизерията, мъките на един народ, независимо как се представя тук в Европейския парламент, не трябва да бъде подкрепено от никого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 Да, добре. Господин Сокол, можете да зададете вашия въпрос. Благодаря. Радвам се, че най-накрая чух някой от лявата страна на залата да говори за причините за случилото се. Затова въпросът ми е следния – режимите на Чавес и Мадуро могат ли да бъдат обвинени за кризата? Защото не предизвикаха ли те глада и всичко останало? Благодаря. Господин Андролакис има 30 секунди за да отговори. Благодаря. Хуманитарната криза в Венецуела и в други държави следва да бъде осъдена. Следва да бъдат осъдени и порицани всички, които носят отговорност. Няма да направим услуга на никого, обаче ако посочваме с пръст. Пределно ясно е, че господин Мадуро има много сериозна отговорност за случилото се. Действията му доведоха до трагичното положение в страната. Госпожа Желена Зовко за една минута. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин Върховен представител. Преди две години връчихме наградата Сахаров на демократичната опозиция в Венецуела. Изпратихме ясен сигнал и предупреждение към лидерите на страната да се променят. За съжаление, нищо не се промени. Ставаме свидетели на човешка хуманитарна катастрофа. Над 4 милиона и половина са напуснали Венецуела от 2015 година насам. Ако тази тенденция потвър... се потвърди, 6 милиона и половина венецуелци могат да напуснат страната до края на 2020 година. Положението няма как да намери своето решение без участието на международната общност. Аз подкрепям това, че комисията се ангажира с ангажирането на провеждането на честни избори, с тяхното наблюдение. За да има истинска демокрация обаче е необходимо да има механизми за контрол върху тази демокрация. Благодаря. Думата има Джули Уорд за една минута. Кризата с венецуелските бежанци е най-лошата такава криза през 2020 година и не е достатъчно финансирана. А във вестниците не се пише нищо по този въпрос. Сега тя е на второ място след Сирия за броя лица, които са разселени – Агенцията за беженците на ОНЕ казва, че около 6,5 милиона венецуелци ще живеят извън страната си до 2020 година, което ще измести Сирия от първото място. Финансирането, за да се потуши тази криза, която засяга милиони никарагуанци и 17 държави около нея, отсъства. Децата и жените, Възрастните и хората с увреждания са тези, които страдат най-много. Те са болни, гладни, разделени от семействата си. Жените и децата също често биват обекта на насилие, трафик на хора, експлоатация. Те се страхуват от дискриминация, от заточение и за това не се обръщат към полицията. Затова е важно младите, младсинствата, жените да бъдат част от устойчиви решения за мир и сигурност. Ние като европейци трябва да не позволяваме военна намеса. Благодаря. Господин Сокол има дума. Заповядайте за една минута. Хвала, госпожа подпредседица. Мен е невероятно да сме... Благодаря, госпожо заместник-председател. Невероятно е как а, тук в залата а, чуваме само а, оправдания за това кой е виновен относно кризата. А, ясно, че са виновни Чавес и Мадуро. Чърчил е казал, че много често бедността се разпределя е, неравномерно. Производството на храна в Венецуела през последните години намаля с 75% поради мерките на властта социалните стъпки за решаване на кризата са неефективни, милиони напускат страната, има причини, има виновници за това. Нека да осъдим виновните, нека да порицаем престъпния комунистически режим. Нещо подобно не трябва да се случва. Господин Либерацки, за една минута. Високи представителю. Благодаря, госпожо председател, господин върховен представител. От няколко години ние сме свидетели на тази нова страница, която се добавя в венецуалската история. И наистина най-трудно да се досетим какво ще се случи. Днес ние разглеждаме два аспекта. От една страна правителството, неговите действия и от друга страна гладът и лишенията, в които живее населението – сега трябва да си помислим по въпроса за санкциите и господин върховният представител, господин Борел, всъщност не трябва ли да предложим нещо друго? Системата петрол срещу храни, Петрол срещу медикаменти, да, петрол срещу дрехи, за да можем да помогнем на населението. Ние не можем със сила да сменим правителството, но можем да помогнем на населението. Госпожа Изабел Санто за една минута. Е Благодаря, госпожо председател. Хуманитарното положение в Венецуела придоби драматични размери – Ужасяващи са цифрите. 90% от населението живее под прага на бедността, над 50% от децата не посещават училище. До момента това, което се забелязва, е, че 4,5 милиона са напуснали страната, но има и мнозина, които пък са вътрешно разселени – 10 милиона ще бъдат в такова положение до 2020 година. Това всъщност е почти цялото население на моята страна Португалия. Финансовата програма, която изготвя международната общност с помощ на бежанците, се бави, не работи ефективно, имайки предвид колко е сериозно положението. не можем да отговорим на исканията на вътрешно разселените. Не е достатъчно това, което правим. Трябва да намерим едно окончателно решение, едно решение, което да върне стабилността в страната. Това би могло да бъде възможно единствено и само ако политиците сложат интересите на страната над личните си интереси и приемат свободните демократични избори в тази страна. Благодаря. Аз ви благодаря, господин Иван Гарсия Дель Бланко, за една минута. Е, благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин върховен представител, Венецуела и региона стават свидетели на една от най-големите хуманитарни кризи на нашето време. И нещата се влушават. Необходимо е да се намери политическо решение на проблема. Няколко неща трябва да се подчертаят. На първо място, международната общност трябва да се намеси. Имаме нужда от много повече пари, защото говорим за колосална криза. Страшно много хора са разселени. Броя им може да се сравни с този на сирийците. Всички оратори в дебата казаха, че трябва да се намери политическо решение на положението, ако искаме кризата да не се влуши. Какво решение да намерим? Решението трябва да е мирно и трябва да е обект на преговори. Не трябва да си затваряме очите за това, че тук има две страни. В крайна сметка искаме да намерим альтернативи. Естествено, можем да отправяме обвинения но аз не мисля, че повечето санкции ще решат проблема. Затова, господин върховен представител, моля ви да проявите смелост. Демонстрирайте тази смелост и във вашите движения. Изкарайте с действията си страната от тази задънена улица. Благодаря, Катерина Киничи, за намината. Благодаря, госпожо председател. Върховен, господин върховен представител, преди пет месеца тук в тази зала имаше дебат за драматичното положение която което се намира Венецуела. Днес отново сме в тази зала, говорим пак по същата тема. За съжаление, вече знаем, че за тези няколко месеца хуманитарното положение се е влошило. Броя на беженците, включително и деца, които са наложило да мигрират в региона, постоянно се увеличава. Онези, които остават в Венецуела, виждат, че условията на живот стават все по-трудни. Има лишения от всякакъв вид, нарушаване правата на човека и насилие. В този контекст за венецуелския народ наистина е невъзможно да живее. Затова гласа на Европейски съюз трябва да се чуе. Трябва да се засилят дипломатическите усилия в подкрепа на едно мирно решение на кризата, което да доведе и до свободни избори. Нужна е и хуманитарна помощ, за да се преодолее и да се помогне на един народ, който страда отдавна. Благодаря, давам думата на Карлов и Данца за една минута. Благодаря, госпожо председател. Положението в Венецуела е драматично. Имаме милиони бежанци, които може би не са много модерни и затова много не говорим за тях. В Италия бе направена една стъпка. Благодарение на наша инициатива бе признато правото на венецуалци италиански происход, които отдавна искат италианско гражданство, да могат да се върнат към родината си. Очакваме свободни избори. Държавите членки Европа трябва да направят повече, да помислят, например, за улеснен достъп за онези, които идват от италиански, френски, испански происход, които искат да се върнат в родината на своите родители. Обаче, както винаги, нищо не се прави. Пристигат економически мигранти в голямата си част от Африка или голямата част от тях са мусулмани. Нищо не, не правим. Обаче за християните венецуелци, които са от европейски происход, които бягат от страната си, бягат от наркокомунистически режим, а, който всъщност доведе до глад в страната си. Благодаря. И аз ви благодаря. Имаме четирима, които са записали за спонтанни изказвания. Хуан Лопес Агилар за минута. Благодаря, госпожо председател. Господин Борал, сърдечно добре дошъл. Сега говорим за Венецуела и вероятно едва ли сте посетили пленарна сесия в Страсбург, където да не се говори за Венецуела. Е, просто от данните ни настръхват косите. Част от моето семейство живее в Венецуела. След гражданската война в Испания те потърсиха убежище в Венецуела. Но ние тук говорим за бежанци и трябва в тази връзка да се посочи, че при тези 4,5 милиона души, които са напуснали Венецуела и са потърсили обежище другаде, повечето почукаха на вратата на Испания и е, цифрите са много красноречиви. Всъщност, молбите за обежище е, на венецуелци в Испания се увеличиха стотици пъти. Ние говорим за солидаритет. Наистина е важно да се проявява солидарност при управлението на мигрантските потоци в Европейския съюз. Венецуелците, които ние толкова много обичаме, трябва да получат нашата помощ. Припоминам Оригожа. Ще ви моля да спазвате времето от една минута. Благодаря. Хуманитарната криза наистина се случва и се влушава. Но това не е криза по нещастно стечение на обстоятелствата. САЩ в продължение на десетилетия задушава тази страна, не позволява на населението да определи бъдещето си, иска економиката да западне и хората да гладуват. Можем ли да се очудваме тогава, че хората бягат и че има хуманитарна криза? Господин Гуайдо не е избран, той се самономинира. Жалко е, че има хора, които го подкрепят тук. Той в момента присвоява тези средства, които вие искате да се дадат под формата на хуманитарна помощ. Да се дава хуманитарна помощ на венецуелците е като да даваш хляб на някого и да гледаш как друг му го краде. Санкциите едва ли ще помогнат. Вече беше казано, че милиони под формата на венецуелски активи отиват по други части в света. Помогнете на венецуелците да живеят нормално в своята страна. Благодаря. Мик Уолас за една минута. Madam President, благодаря. Господин Борел, казахте, че Европейския съюз е организирал 320 милиона долара, за да помогне на беженците. Венецуела е готов да отпусне още. Европейският съюз и банковия сектор откраднаха десетки милиарди долари от Венецуела. Ако искате да направите нещо повече, трябва да им помогнете да си върнат парите. Трябва да помогнете да се вдигнат санкциите. Защо за Бога подкрепяте незаконните американски санкции? Те просто изтискват страната. Да, Мадуро не е голям лидер, но като че ли по света няма много големи лидери. Положението в Венецуела днес е причинено от санкциите на САЩ една от най-големите фирми, която има седалище в Париж, в момента съди САЩ. Опитва се да върне парите на страната. Господин Борел, моля ви, играете активна роля, да се махнат санкциите и международното право да бъде спазено. Благодаря. Фабио Касталдо за една минута. Грация, президент. Благодаря, госпожо председател. Независимо от медийното внимание, което отива към други латиноамерикански страни, където социалното положение се вложи, което доведе до сблъсъци между населението и полицията, положението в Венецуела не се подобри и представлява днес най-притеснителната криза. Венецуелците все повече живеят в една економическа криза, която е безпредседентна в страната, изобщо в Латинска Америка. Кризата е хронична. Няма край тази криза. Има и политическа такава. Колеги, трябва да преодолеем опортунизма и да работим заедно, за да помогнем на венецуелското население, което ежедневно живее в ужасяващи положения. Няма храна, няма лекарства, публичните или обществените услуги са почти нулеви. Има 17 страни, които поемат тежеста на тези беженци и са поели 4,5 милиона венецуелци, които са мигрирали. В Брюксел имаше конференция за солидарността. Тя беше стъпка напред за решение и ние показахме, че когато действаме заедно, може да се намери решение. Задава се втора конференция. Нека нашия глас да бъде чут. Благодаря. И аз ви благодаря. Сега давам думата на заместник председателя на комисията, върховен представител на Съюза за външна политика и политика в областта на сигурността за неговите заключителни думи. Заповядайте, господин Борел. Merci beaucoup, euh, chers, euh, chers membres du Parlement européen. Благодаря много. Уважаеми членове на Европейския парламент, един след друг вие изложихте ситуацията, която е много добре известна. Наистина, вие не можахте да ме убедите до край, че нямаме добра политика. Лично аз имам проблем с съвестта и си представям, че много от вас може би имат същия проблем. Защото е очевидно, че въпреки всичко, което може да се каже за режима на Мадуро, тази страна е лишена от възможността да използва своите економически ресурси. От 2017 година насам са наложени санкции и а, Венецуела може да изнася а, 400 000 барела петрол дневно. Това означава 8 милиарда долара – четири пъти сумата а, на вноса, който ние правим. И е, ако това продължи и а, приходите от а, петрол са повече от 100%, ще има а, 300 000 души повече и те няма да имат достъп нито до храна, нито до медикаменти. Е, трябва човек да бъде сляп е, и да не си дава сметка за увеличаващия се брой мигранти и всъщност това е една от причините страната да не може да използва своите ресурси. Това в никакъв случай не намалява критиката към режима на Мадуро, защото е ясно, че независимо от това колко комунистически е диктаторът, последиците от санкциите просто не могат да бъдат пренебрегнати. Към политическата криза се добавя и хуманитарна криза – за която ние се надяваме, че ще намерим решение, като международната общност от държави предоставя ресурси под формата на помощи. Ние не можем всеки ден е, хиляди хора да бъдат изхранвани. Не е възможно да се мобилизират толкова много хуманитарни ресурси. Политическият проблем е всъщност един от най-важните и няма смисъл никой да ме убеждава, че трябва да се направи всичко по възможностите ни, за да могат да се състоят избори в е, Венецуела. Тук няма смисъл да изнасям лекции, но не трябва да пренебрегваме и още нещо от реалността което беше показано от много от вас, че се търсят решения, които да дадат възможност за избягване на гигантска хуманитарна криза поради е, спада в економиката. Този парламент посочи, че е приел различни резолюции, в които се посочва, че не бива да се налагат санкции, за да може да не се вреди на венецуелския народ. Това са резолюции, които сте приели вие и Става дума за това Европейския съюз да не налага санкции срещу венецуелския народ, а срещу режима. И единствено и само срещу режима. Обаче не можем да се надяваме на решение на кризата в Венецуела като народът се, изнас, се излага на огромен глад. Ние трябва да решим огромните политически проблеми, но не бива да затваряме очите си пред необходимостта, изтъкната от много от вас, че следва да търсим решения, които да заместят хуманитарната помощ. Ние не можем да предоставим храни на стойност милиони и половина долара, дори 10 пъти повече са необходими. Дами и господа, ние говорим за проблем с огромно човешко измерение. Проблемът не е, че диктаторът е комунист, проблемът е, че страната е изправена пред политическа ситуация, в която ние трябва да реагираме. И аз мисля, че Европа трябва да мобилизира цялата си политическа и дипломатическа енергия. За това не бива обаче да затваряме очи пред това, че се вземат мерки, които противоречат на решенията, които са взети. Има мерки, които вредят много на венецуелския народ и мисля, че това не е възможното решение че трябва да спазвате правилата, имайки предвид, че сте били председател на парламента, затова ви моля да ги спазвате. Става дума за това политическите и дипломатическите ресурси на Европа да се използват по възможно най-добър начин в рамките на сътрудничество и политическият режим – във Венецуела е, наистина е безотговорен, обаче би било погрешно да мислим, че мигрантските потоци ще намалеят, ако не се подобри економиката на страната. Благодаря. Така дебата приключва. Гласуването ще бъде на следващата пленарна сесия. Следващата точка в дневния ред е изявление на заместник председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност по темата положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа. Напомням ви, че е възможно да се запишете за спонтанни изказвания или за изказвания с синя карта по стандартния начин или по електронен път. Имате инструкции за това как се прави това на входовете на пленарна зала. Искам да ви напомня, че въпросите с синя карта могат да се задават едва след като приключат изказванията от името на политическите групи. Дебата започва с изказване за заместник председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Имате думата, господин Борел. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати. Положението в Никарагуа продължава да ни тревожи сериозно. То е неустойчиво. Позицията на ЕС е постоянна от началото на кризата. Нашата политика е да подкрепим едно мирно решение, демократично решение, което се основава на преговори. Само никарагуанското население има право да избира своите ръководители в рамките на процедура на свободни и честни избори, които да отговарят на международните стандарти. Тук въжи същото като за Венецуела. Правителството трябва да защити човешките права и свободи на населението. Тази позиция беше определена миналия януари, точно преди визитата от името на Европейския парламент в Манагуа. И съвета беше приканен да използва всички мирни инструменти, за да се стигне до мирно излизане от кризата, както и да реагира на влушаващата се ситуация. В началото на тази година правителството на Никарагуа се опита да намери изход от ситуацията. Подписаха се две споразумения, едното от които е свързано с възстановяването на политическите свободи. Само, че очертаните ангажименти не бяха спазени. Много затворници бяха освободени, но други бяха арестувани веднага след това. Политическите свободи не бяха върнати като реакция на тези отрицателни сигнали, съвета по външни работи прие рамка с индивидуални целенасочени санкции. Това се случи в началото на октомври. За какво става дума? Забрана за влизане на територията на ЕС и замразяване на активите на лица или организации, които играят ключова роля в нарушението на, нарушенията на човешките права от режима. Санкциите са индивидуални, те могат да бъдат премахнати и са насочени не към населението, обикновеното население. Има три области, в които трябва да има значим напредък, за да се създадат условия за мирно и демократично излизане от кризата. Тези условия са свързани с ангажиментите поети от самото правителство. Ние не искаме нищо друго, освен да се изпълни написаното в споразуменията. Не веднъж сме казвали в публичната сфера и в частни разговори и включително в заключенията на съвета от миналия октомври, че трябва да се изпълнят препоръките на Върховния комисариат на американските държави. На първо място да се върнат политическите свободи и политическия статут на забранените организации на гражданското общество. Освен това искаме да се освободят останалите политически затворници, без да им бъдат повдигани обвинения. На второ място искаме да има пълно 100% сътрудничество с международните органи е, в Никарагуа, включително с Върховния комисарят по човешки права. На трето място искаме да се договори реформа на изборния процес между правителството, опозицията, включително гражданския алианс. Едно такова споразумение би трябвало да гарантира честни и прозрачни избори според международните стандарти. И освен това, трябва да е в унисон с препоръките на наблюдателната мисия на Европейския съюз. Ние сме готови да окажем помощ, да използваме своя експертен опит и да изпратим в крайна сметка мисия за наблюдение на изборите. Господин председател, уважаеми депутати, ЕС застава зад никарагуанския народ. Репресиите трябва да спрат. Искаме да се уважават конституционните права на всички е, никарагуанци, включително правото на волеизявление, правото на сдружаване, правото на вероисповедание, правото на мирен протест. Това искам да подчертая по тази тема тук пред вас тази вечер. Надявам се че с ваша подкрепа ще можем да окажем още по-голям натиск, за да изпълним всички изисквания. Благодаря. Благодаря, господин заместник председател. Следващия оратор е господин Лопес Хил от името на НП за две минути. Салудо и аплаудо. Искам да поздравя и да аплодирам Върховният представител в това, което каза. Кризата в Никарагуа започна с концентрирането на власт в ръцете на Ортега. Потискаше се гражданското общество, и заобщо цялото общество, бих казал. Задуши се демокрацията и правовата държава. Това върви ръка за ръка с нарушаването на основните права – много е важно да припомним, че не говорим само за венецуелци и европейци страдат в тази страна. Например, Амая Копенс, една белгийска студентка, арестувана 2018 година, участвала в мирна демонстрация срещу нарушените правата на човека, извършени от режима. И днес Майя Ева Копенс отново е в затвора, защото е помогнала на жени, които са в гладна стачка. Имаме харта за основните права. Отбелязваме годишнина от тази харта. Казваме, че Европа е люката на тези принципи, на тези права. Затова е важно да не забравяме, че тези хора защитават европейския начин на живота, биват хвърлени в затвора точно защото ги защитават. Говорим за диктатури, които нарушават хора, правата. Това не отговаря на демокрацията, на свободата. То потъпва всички основни права. А Майя Ева Копенс не е единствената. Много други също са засегнати. Всички трябва да бъдат освободени. Благодаря. И аз ви благодаря. Госпожа Лейтао Маркеш от името на социалистите и демократите за две минути. Благодаря господин председател, господин върховен представител. Този парламент отново изрази своята загриженост за политическата ситуация в Никарагуа. Беше посочено, че има нарушение на правата на човека и също така неправомерни задържания. Като цяло не се спазва и правото на достъп до информация. Ние знаем, че има активисти, защитници на човешките права, които са били задържани, когато са разпределяли вода и лекарства на хората, които са били в гладна стачка близост до църквата Сао Мишал в Масая. Освен това, ние знаем, че правителството на Никарагуа е засилило преследванията срещу всички правозащитници и техните семейства, срещу всички противници на неговата политика. По тази причина и по този повод е, ние отново изразяваме нашата солидарност с народа на Никарагуа и молим съвета да предприеме съответни санкционни мерки, като например замразяване на финансови средства на тези, които са виновни за нарушенията срещу правата на човека. Ние искаме да окоръжим Никарагуа да започне отново диалог с Гражданския алианс и желаем да се намери мирно решение на конфликта. Също така желаем да бъде засилена избирателната система и да бъдат освободени неправомерно задържаните граждани. Надяваме се, че хуманитарните съюзи и издружения, на които е отнета правосъ... правосубектността, ще получат съответната подкрепа. Ние приканваме върховния представител да следи ситуацията и в бъдеще и също приканваме Европейския парламент възможно най-скоро да изпрати делегация в Никарагуа. Всички, които упражняват съпротива в трудната ситуация в Никарагуа, трябва да знаят, че ние няма да ги оставим сами на тяхната съдба, че ние следим техните действия и ги подкрепяме. Господин Нарт. Респетадо, сеньор Борели. Уважаеми господин Борел, аз съм, съм съгласен с казаното от вас и съм съгласен с очертаните от вас критерии. Те са реалистични и необходими. Нека да ви напомня, че през 1979 година хората на Никарагуа водеха битка за демокрация и умираха за тази битка. Бореха се срещу една а, диктатура. Аз бях там. Спомням си подкрепата, оказана от Испанската социалистическа партия от Фелипе Гонсалес. 40 години минаха от тогава и е жалко, че хората продължават да умират в същите си стремежи. Това се случва, защото президента Мория наистина направи така, че положението излезе извън контрол. По улиците има престрелки, пролива се кръв, Амнисти и много други организации, организации на ООН се изказаха относно положението, което е много тежко. В страната не се зачитат човешките права, няма справедливост. Основни принципи са нарушавани, не можем да им обърнем е, гръб, не можем да се откажем от тях. Трябва да демонстрираме солидарност и съпричастност, трябва да го кажем пределно ясно. Идеологическите бариери не могат да стоят пред зачитането на универсалните човешки права. Всички, които са хвърлени в затвора, всички, които са изтезавани, всички, които страдат, трябва да бъдат подкрепени от нас. Необходимо е да стане по-ефективен в Централна Америка. Необходимо е нашия подход да се основава на демокрацията, в нашата резолюция трябва да подчертаем няколко важни неща. На първо място трябва да има демократично решение, което да се основава на честни избори. Това пък ще зависи от една реформа на изборния процес, на режима, който се прилага от президентската двойка. Бях в Никарагуа с господин Хоареги и наблюдавах предишните избори в страната. Мисля, че комисията трябва да увеличи скоростта на своите действия, Необходимо е и е, Никарагуа да изпълни текста и разпоредбите на член 153 от споразумението за асоцииране. Госпожа Мец за две минути от името на Зелените. Е, Уважаеми колеги, последните няколко месеца никарагуанците бяха изправени пред репресии от страна на правителството. Много потъпване на правата на човека, Стотици бяха незаконно задържани за мирни протести срещу правителството. Сред тях и белгийката Амая Ева Копенс. Изумени сме от това потъпване правата на човека. Призоваваме правителството на страната незабавно да спре репресията срещу собственото му население. Политическите затворници трябва да бъдат освободени Нужни са честни избори бързо. Дипломатите в Никарагуа трябва да продължат да полагат усилия, за да може отделните страни в рамките на страната да говорят помежду си, но не трябва някой да има доминираща позиция. Нашата резолюция е компромисна между различни страни. Има въпроси, които са важни за нас, зелените, и които не бяха включени в общия текст – Например, мисля за европейските фирми, тяхната роля в стабилизирането на това правителство, което е доста съмнително. Трябва да знаем какво правят нашите фирми в Никарагуа и какви са мерките за социален-економически и правен анализ, които правят. Не можем да бъде съучастници за потъпване правата на човека. Те също трябва да отговорят. Като председател на интерамериканската делегация искам да благодаря на всички колеги, които допринесоха за тази резолюция. Това е едно силно послание към хората в Никарагуа, които са изправени пред потъпване на основните им права. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Терч, от името на Екаре за минута. Благодаря. Благодаря, господин председател. Господин Борел, брутилността на социалистическият е, режим на Даниел Ортега в Никарагуа продължава да взема жертви на терора. Предупрежденията от чужбина, резолюциите, предупрежденията до сега не помогнаха за да бъде спряна тази спирала на насилието и на нарушаването на правата на човека. Бяха безплодни всички предупреждения. В последната криза имаше стотици е, случаи на убийства, изтезания, също така е, смъртни наказания без е, съдебна без присъда и всичко това е насочено към хората там и това брутално насилие се дирижира от Куба и ако ние непрекъснато си затваряме очите пред намесата на Куба в Венецуела и Никалагоя, ораторът бива прекъснат. Мистер Урбан Креспо, on behalf of... Следващия оратор от името на Обединената левица е господин Урбан Креспо за една минута. Благодаря. президентската двойка Ортега Морио репресира своето собствено население. Ние, когато порицаваме действията на президентската двойка, всъщност наливаме вода в мелницата на политическия елит. Нека да работим за спиране на насилието, за признаване на социалните движения. Нека да призовем за преговори. Много от членовете на парламента критикуват Ортега не защото се притесняват за човешките права в страната, защото се притесняват за економическите интереси на европейските мултинационални компании. Нека да демонстрираме солидарност прямо населението, спрямо неговите искания, въжделения. Необходимо е да се възстанови системата на демокрация. Защо пренебрегваме подобни други случаи е, в света? Господин Зойдо Алварес. Благодаря. Господин председател, господин, господин върховен представител, утре ще гласуваме за резолюция, където членове на парламента отново говорят за озащаващите нарушения правата на човека в страната. А за съжаление, положението в Никарагуа не се е подобрило, точно обратното. Днес правовата държава виси на косъм. Над 800 000 души са били принудени да напуснат Никарагуа. Около 300 са били убити, стотици са хвърлени в затвора, студенти са изключени от университета, стотици журналисти е трябвало да напуснат страната заради репрес... репресията – Положението с демократичната опозиция е неустойчиво. Какво още трябва да се случи, за да можем да наложим санкции срещу тези, които нарушават правата на човека? В една страна, с която имаме споразумение за асоцииране. Положението, в което се намират никарагуанците, е ужасяващо. Демокрацията им е все по-слаба. Не искаме да разочароваме народа на Никарагуа. Затова призоваваме за безусловното освобождаване на политическите затворници. Искаме прекратяване на преследването на гражданското общество и връщане на основните права и свобода. Благодаря. Господин Лопес за минута. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин върховен представител. Днес ние сме се събрали, за да обсъдим тежката ситуация в Никарагуа и да обсъдим, да обсъдим също и нарушаването на правата на човека в тази страна през последните месеци и дори години. Също така и нарастващата враждебност – на правителството на Никарагуа спрямо Европейския съюз. Ние бяхме свидетели на задържане на студенти, социални работници и правозащитници в Никарагуа. Ние виждаме как те са задържани, да речем случая с Майя Копенс – тя е била измъчвана по време на задържането си, поради което ние искаме съвсем ясно всички тези хора, които са задължени в Никарагуа, да бъдат освободени. И още нещо санкции срещу отделни лица в правителството да бъдат наложени, за да бъде намерено решение на проблема. Решение, което е демократично, което е мирно и което да е в полза на цялата страна. Трябва да се гарантират основните права и по този начин Европейския съюз може да помогне за демокрацията в Никарагуа. Госпожа Билбао Барандика за една минута. Благодаря, господин председател. Никарагуа трябва да погледне споразумението от март 2019 година. Там има изискване за провеждане на честни и свободни избори. Президентската двойка предприема репресивни действия. 300 души вече са загинали. Необходимо е да наложим санкции върху президента Ортега и заместник или вице-президента Морио. Кризата изисква спешни действия. Призовавам президента сега да сравни положението с а, онези години, в които за първи път дойде на власт през 85-та година. Днес Никарагуа представлява една отчаяно опустошена страна и не е много различна от края на диктатурата на Сомоса. Много от а, никарагуанците, които са напуснали страната, казват, че Сомоса и Ротега много започват да си приличат. Госпожа Канко, за една минута. Sorry, I missed the start. Uh, mijn partijgenoot en nva va senator Mark de Mesmaker bezocht begin dit jaar Amaya... Uh, моята партия и моите и господин Демас Майкер посетиха Амая Ева Копенс. Тя е в затвора, защото протестира срещу Даниел Ортега. Много хора са в затворите в Никарагуа, защото излязаха на улиците и протестираха за свободна и демократична страна, която спазва правата на човека. Мисля, че Ортега забрави, че и той бе в затвора в миналото. Трябва да бъде спазвано споразумението от март тази година. Трябва да се сложи край на репресиите, за да може да се развива демокрацията. Имаме нужда от свободни избори, от честни избори. Нека продължават борбата защита правата на човека. Това каза Майя Копенс. Има хора, които са хвърлени в затвора, както казах. Те трябва да бъдат незабавно освободени, включително Амая Копенс. Благодаря. Трябва да й помогнем. Служа Дали за една минута. Благодаря, господин председател. Като че ли нещата се повтарят постоянно. Всеки месец, като дойдем тук, Осъждаме правителствата в Латинска Америка, които се опитват да повишат жизнения стандарт на населението и има сериозна съпротива за това от страна на САЩ. Говорим за нарушаване на човешките права, нарушаване на международното право и така нататък. Всъщност, жалко е, защото населението страда. Никарагуа отхвърли едно а, ужасно а, действие, една ужасна намеса от страна на САЩ през 2018 година. А, необходимо е да се опитаме да намерим логиката. Защо се дестабилизира Латинска Америка? Никарагуа и Куба са следващите в списъка. Когато Моралес беше отхвърлен, беше ясно, че ще се предприемат действия и срещу легитимните режими на Никарагуа и е, Куба. Никарагуа е обсъдена. Тя се счита от американците за заплаха. Най-доброто нещо, което можем да направим е да помогна на населението. Госпожа Арена. Госпожа Арена, ние имаме политическа криза. От доста време има демонстрации срещу Даниел Ортега и това беше през 2018 година. Повече от 300 души намериха смъртта си там. А това бяха хора, които просто искаха да помогнат на стъчкуващите и след това пострадаха. Госпожа Башле осъди е, много големите нарушения на основните свободи, свобода на събиране, свобода на демонстрации, свобода на В Гражданското пространство беше значително намалено, някои независими медии бяха затворени, бяха арестувани журналисти и е, много хора са задържани, стигматизирани и е, няма независимост на съдебната система. Политическия диалог, воден с гражданското общество, не дава резултати, обаче все пак ние трябва да продължим. Този диалог трябва да се възобнови, за да може да се излезе от кризата. Това, което посочва и госпожа Башле. Също така трябва да минем през борбата срещу безнаказаността. Трябва да се отговори на действията на убийците. Освен това, страната трябва да се отвори за международни е, наблюдатели и ще трябва да се наложат целенасочени санкции. Европейския парламент трябва да продължи да следва ситуацията и ще ви подкрепи във вашите действия в бъдеще. Благодаря. Месис Родригес. Госпожа Родригес Рамос за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Върховен представител, президента Даниел Ортега и вице-президента, неговата съпруга госпожа Морио, наистина вкараха Никарагуа в задънена улица. Политици, журналисти, социални лидери са обект на брутална репресия. Тук имам едно писмо от членове на семейството на така наречените Агуадорас, които са задържани. Много хора бяха задържани просто защото са отишли в една църква, за да поискат освобождаването на своите роднини. В едно писмо, което имам тук, една 25 годишна жена ми казва, че не й дават лекарства, от които има нужда. Тя е наистина разгневена. Ивана Алберес, Амая Копенс, Мигел Елдере и други хора започнаха гладна стачка. Защо? Защото искат на това лице да му се окаже медицинска помощ. Никарагуанците, някои от тях не знаят къде са техните деца. В страната има много политически затворници страната има ужасяващи затвори. Положението на тези хора е наистина много тежко. Искаме те да бъдат освободени и да се предприемат мерки срещу виновните, включително и срещу Ортега. Госпожа Омс Гинел за една минута. Благодаря. Девет месеца след последната резолюция за кризата положението не се подобри. Точно обратното. Репресиите продължиха. Имайки предвид това влушаване, Европейския съюз трябва да обърне внимание на нарушенията правата на човека. Всички сме съгласни, че тази резолюция трябва да е стъпка напред. Тя трябва да има по-твърда позиция. В предишни резолюции